20 на минути. Приблизително стигаме до последната точка. Тя е посветена на Северна Корея. Започваме с докладчиците. Първият е господин Шкърлец. absolute breach of the rules what you are doing and i wonder we are about нарушавам правилата но сме около 45 души от 750 общо депутати. Можете ли да ми кажете, господин председателю, защо унези от нас, които се правим труда да сме тук, ни ни се позволява да се изкажем по процедурата за спонтанни изказвания? Защо решавате да ни дадете думата? Мисля, че ни дължите поне от чувство на колегиалност обяснение на тази процедура. Защо решавате да, да ни дадете веднъж думата или да ни ни я дадете? Благодаря. Уважаеми колега, аз съм един от малцината заместник-председатели, които се опитват да гарантират правото на изказване. Мисля, че не трябва да се оплаквате. Вие имахте възможност да се изкажете многократно. И а, ако с нещо не съм отговорил на очакванията ви, искам да се извиня. Това не беше злонамерено. Сега искам да дам думата на господин Скърлец. Господин Шкърлец, господине заступнич. Господин, господин председател. Извинете, господин председателю, може ли за внимание? Шкърлец ни е присутан. Госп... А, господин Шкърлец не е в залата. Добре, благодаря ви. Това е много важна информация. Значи го няма. Тогава давам думата на госпожа Изабела Анолфи. Благодаря, господин председателю. Един от авторите не е тук, той се извинява, аз го представлявам. Атомната бомба, която ме кара да настръхвам. Ние трябва да осъдим теста, извършен на 6 януари. Това е провокативен акт. Но като Европейски съюз ние трябва също да положим усилия да сложим край на нашите оръжия и също да дадем добър личен пример. Само по този начин ще будем доверие. беше взето решение за модернизиране на атомното оръжие, например в Италия 17 атомни бомби ще бъдат заменени с такива от ново поколение, които могат да унищожат дълбоко почвата. Мисля, че Имаме право да посочим с пръст и е, да обвиним е, е, Пхенян, но това трябва да го направим и по отношение на Европейския съюз и дори по отношение на САЩ. Господин Дева за минута и половина. Господин председател, аз говоря като председател на делегацията за Корейския полуостров. Този следобед мога да говоря за Северна Корея, но трябва да кажа, че съм много покрусен от решението на севернокорейския режим да проведе този бомбен експеримент. Нашата делегация работи толкова усилено през последната година и половина, за да се развиват отношенията между Северна и Южна Корея. Освен това, приканихме и двете страни да се подпише мирно споразумение. Такова няма между севера и юга. Има някакво помирение от преди 63 години. Същевременно Република Корея, всъщност или ДНРК, зависи единствено от това споразумение за прекратяване на огъня и нищо повече. Ние разчитаме и на всички други партньори, като Китай и Япония. Бихме искали да бъдем отворени към Северна Корея, въпреки опасните им игри. Струва ми се, че това, което Северна Корея прави, не помага нито на световния мир, нито на самата Северна Корея, защото тя няма как да развива економиката си чрез ядрени опити, когато хората няма какво да ядат. Мисля, че трябва да оставим вратата отворена, обаче това и ще направя. Приемате ли синя карта от мадам Грапини? Господин Дева. Да, разбира се. Госпожо Грапини, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Дева, ние бяхме заедно на посещението в Корея, ако си спомняте. Искахме да работим за помирението между Северна и Южна Корея, но моят въпрос е следният. Европейският съюз може ли изобщо да упражнява някакво влияние върху Корея може ли да работи за помирението? Аз не чух да има някаква последователна програма. Благодаря ви, госпожо Грапини, за въпроса. Ние сме единствените, имам предвид Европейския съюз, които всъщност нямат никакви задни мисли в случая. Ние не преследваме собствени интереси, работим просто за мира. Искаме да има помирение. Това е. И това трябва да се разбере и от Китай, и от Япония, и от Южна Корея, и от САЩ. Ако това се разбере, ще постигнем напредък. Но ние сме наистина в една уникална позиция и имаме уникална роля. Благодаря колегата Преда. Благодаря. Което, това, което се случва в Северна Корея е нещо много сериозно. Този тест е в противоречие на всички резолюции на ООН и е сериозна заплаха за стабилността на Южна Корея. Тази година имаше един кандидат, Ревенант Юнта за връчване на Нобелова награда. За съжаление, това не беше а, официална номинация. Да се а, даде тази награда на а, правозащитник от а, Северна Корея а, би бил добър а, стимул. Така ще може да се поднови дебата за а, спазването на правата на човека и развитието на гражданското общество. Ако колегите искат действително да подкрепят а, а, развитието на правилна посока на Южна на Северна Корея да подкрепят едно такова предложение. Това е една от последните тоталитарни държави. Ние сме връч... беше връчена на наградата на доста важни личности. Трябва да отправим силен сигнал към Корея. Тази ситуация с правата на човека е приоритет във външната ни политика. За това ние призваваме госпожа Могерини чрез резолюцията ни да следи отблизо ситуацията в тази страна и да оказва непрекъснат натиск върху режима. Да се включи въпроса за Северна Корея в нашия дневен ред може да допринесе за промени тази страна. Режимът не извършва никакви реформи по собствена инициатива. Международната общност трябва да държи възможността отворена. Благодаря ви. Благодаря. Мария Тешаке. Благодаря, господин комисар, господин председател. През месец януари Северна Корея направи тест на водородна бомба и имаше порицаване от много различни страни. И ние осъждаме този тест. Това е заплаха за мира на Корейския полуостров. Трябва да се избягват провокации от този род на всяка цена. Трябва да се откаже страната от своите военни програми, програмите за различни ракети и освен това страната трябва да се върне е, към разговорите с различните е, държави, така наречените 6 страни. Много е тежко положението на народа на Северна Корея. Хората постоянно са потискани, има доказателства за това, че има нарушения на човешките права и даже престъпления срещу човечеството. Трябва да изправим пред е, съда онези, които нарушават правата на хората. Имаме нужда от целенасочени санкции. Освен това, трябва да убедим китайското правителство да използва своето економическо и политическо влияние и да окаже натиск върху Северна Корея. Освен това, Китай трябва да положи усилия и да приеме бежанци от Северна Корея. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Хелмут Шолц, заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги! По света има множество конфликти и ние обикновено винаги се питаме как така международната общност не може да намери решение. Мисля, че и в Северна Корея положението е подобно. Знаем каква е историята или риториката и въпреки това решение не се намира. Упражнява се някакъв натиск, спира диалога, после започва, но не се прави нищо друго. Струва ми се, че Ние не можем да водим тези риторични войни. Дори и след последните ядрени изпитвания на Северна Корея, виждаме, че няма реално действие. Всъщност имаше и резолюция на ООН, но пак ще кажа – Питам се дали режима на Северна Корея всъщност ще падне от власт. Ясно е, че се прави голяма грешка Ясно е, че това правителство не може да бъде напълно изолирано от економическите процеси по цял свят. Ето, имаме приложения за смартфони, които всъщност бяха изработени в Северна Корея. Но там, където политическата власт се унаследява, не може да се говори за демокрация. Там, където ти взимат земята, без да ти дадат нищо, също няма демокрация или социално участие. Не се търсят решения обаче и всъщност ние правим само констатации, а би трябвало да имаме насоки. На това държи и резолюцията. Резолюцията настоява за нов подход към Канадъра. Благодаря ви, колегата Панцери. Грация, президент. Благодаря, господин Благодаря. Искаме силно да полицаем и да осъдим е, този тест, е, който проведе Северна Корея през е, януари. Северна Корея се оттегли през 2003 година от споразумението за забрана на ядрените оръжия. Трябва да се засили натиска, трябва да се действа в съвета за сигурност на ООН. Положението с човешките права в Северна Корея е много тежко. Страната не позволява различни мнения, няма опозиция, всеки е, се подчинява сляпо на държавата, има редица престъпления, които се определят като престъпления към държавата, мисля, че Северна Корея трябва да бъде изправена пред Международния съд и да отговаря за онова, което прави. Призовавам за премахването на смъртното наказание в тази страна. Гражданите на Северна Корея трябва да могат да пътуват свободно, като се има предвид какво е положението с храните в тази държава приканваме ООН да запази своите програми за хуманитарна помощ. Благодаря господин Панцери. Сега от името на НП госпожа Михаела Шойдрова. Една минута и половина. Кой важен и паде? Благодаря ви. Господин заместник председателю, уважаеми колеги, ситуацията в Северна Корея е много сериозна. Преди 10 години бях в тази страна с делегация на чешкия парламент и видяха как този режим лъже собствените си граждани и затваря вратите за външния свят. От тогава нищо не се е променило. Хората в Северна Корея все още страдат, нямат достатъчно храна, докато правителството им финансира разработването на атомно оръжие всякакви преговори по разоръжаването и по правата на човека са блокирани. Това е жалко, защото Северна Корея е много красива страна с огромен потенциал и тя може да бъде също толкова развита, колкото и Южна Корея, която не губи надежда един ден да се стигне до помирение. Но за това трябва да има желание и правителството на Северна Корея. Нези, които следят ситуацията в тази страна, разбират точно за какво става дума. Нашата резолюция посочва, че Комисията трябва да използва своите познания при разработването на една стратегия за отношенията с Южна Корея. Северна Корея, извинете ние трябва да продължим да действаме, въпреки затворените граници на тази страна. Благодаря. Анди Криста има думата. Благодаря. Знаем, че биологическите и химическите ядрените оръжия са заплаха за човечеството. За това и наистина заклеймявам направените изпитвания в Северна Корея. Те са всъщност в разрез с резолюциите на ООН за неразпространение на ядрени оръжия. Необходимо е всички тези дейности да спрат, ядрените програми да се преустановят, севернокорейските власти би трябвало да изпълнят поетите си задължения. Това са задължения за даване на достъп до територията на комисаря по правата на човека към ООН. Има и различни хуманитарни програми. Би трябвало също така всички граждани на Северна Корея да имат достъп до основното продоволствие. Благодаря ви. Извинете, но ще трябва да преустановя за две минути нашето заседание. Само две минути. Извинете ме, казва председателя. От името на ЕКР господин Демес Макер. Благодаря, господин председател. Надявам се, че сте добре. Уважаеми колеги, Северна Корея всъщност е, обезпокои целия свят с тази водородна бомба и нейното изпитване. Какво става в Северна Корея? Е, виждаме, че това е една много тъжна страна и хората там са превърнати в роби. Няма никакви човешки права, няма свобода на мнението, Политическите лидери се третират ужасяващо, да не говорим за принудителния труд, екзекуциите, бруталността. Тези изпитвания бяха заклеймени от Китай, който е съсед и съюзник, но нито Пекин, нито Русия говорят за човешките права там, тъй като те са в същото положение. Европейският съюз обаче няма как да си замълчи. Става дума за стотици хиляди хора в Северна Корея, които няма какво да едат. От името на АЛДЕ, госпожа Харанцова. Thank you, chair. Е, Благодаря. Северна Корея е спешен случай, който няма край. Всяка, всеки месец и има съобщение за несправедливо хвърлен в затвора човек. Освен това, има доста случаи на обикновени хора, които умират от глад, за да се финансира военната машина. Преди две седмици, след като чух съобщението за теста за водородна бомба. Разбирам сега, че са намерили решение за Мърк Мурлука. Мисля, че е безмислено да искаме каквото и да е от а, севернокорейския режим. Нека да се обърнем към Китай, който подкрепя режима. Но това е в ущърп на развитието на економиката на Китай и е срамно за страната застрашава също и сигурността. Само а, ООН а, и а, Китай могат да допринесат а, за решение на ситуацията в Северна Корея. Господин Арнот, като други народни републики, Северна Корея не е нито република, нито е демократична, нито защитава своето население. Комунизма е гнил до мозъка на костите си. Населението е силно недохранено, има купонна система, е, с дисидентите се справят брутално. Само преди няколко месеца в британския парламент е, един представител на е, лейбаристската партия предприе стъпки, които няма как да одобрим. Трябва да, да отхвърлим Северна Корея, да отхвърлим нейната идеология и да отхвърлим естествено и всички организации, които причат на Исламска държава и тези, които ги подкрепят. Никола Бей. В трета точка на вашата обща резолюция вие казвате, че искате да намерите дипломатическо отношение с Пхенян, но още следващата точка призовава за нови санкции срещу Северна Корея, макар че това е най-изолираната страна на планетата. Аз не симпатизирам на тази комунистическа диктатура, но мисля, че санкциите само ще направят управляващите там още по-параноично настроени. Да, може да са параноици, но всъщност лъжите на Запада понякога добре захранват севернокорейската пропаганда. Спомня за оръжията за масово унищожаване на Садам Хусейн. Това беше претекста за Втората война в залива. Истинска катастрофа довела до днешния хаос в Близкия изток. Е, госпожа Могерини има много дипломатически таланти, но понякога Европейския съюз създава повече проблеми, отколкото да ги разрешава. Страните съседни на Северна Корея са тези, които трябва да намерят решението. Благодаря ви колегата Фрунзулика. Благодаря, уважаеми колеги, господин комисар. Искам да подкрепя тази проекторезолюция, която заклемява ядрения тест на, на Северна Корея от 6 януари. Това е още е един тест, който е извършен от тази държава и това е сериозна заплаха за регионалния световен мир и сигурност. Този ядрен опит нарушава резолюциите на ООН. Реализирането на незаконни ядрени и балистични програми е сериозен риск, който води до задълбочаване на напрежението в региона. Северна Корея все повече изолира своето население, същевременно разработва средства за масово унищожение и системи за тяхното изстрелване. Очаквам засилване на санкциите от съвета на сигурност на ООН, за да може Северна Корея най-после да избере да се ангажира по-тясно с международната общност. Благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Поспешил. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, аз също подкрепих проекта на резолюция. Няколко пъти вече беше казано, че Северна Корея потиска своето население. Това е комунистическа диктатура, която убива стотици хиляди от своите граждани. Стотици хиляди са в концентрационни лагери, хиляди умират от глад или са недохранени. Аз смятам, че от отлично, че приемаме една такава резолюция. И още нещо. Много важна е тази част от резолюцията, в която призоваваме Китай да ни помогне. Китай трябва да окаже натиск върху Северна Корея. Това е единствената страна, която има някакъв авторитет пред лидерите е, в Северна Корея. Китай може да е ключов актьор, що се отнася до промяната на режима. Трябва китайците да накарат режима в Северна Корея поне да зачитат човешките права. Благодаря. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Северна Корея си остава една от най-изолираните страни по света до някъде и заради този провокативен акт на 6 януари с изпитването на водородната бомба. Това е страна, която е заплаха и за съседите си, и за САЩ. В светлината на последните събития виждаме, че заплахата е сериозна. Това е също така и третия ядрен тест на Северна Корея, довел и до приемането на нови санкции. Северна Корея в крайна сметка трябва да преустанови това провокативно поведение да престане да разработва балистични ракети и да изпълнява международните си задължения. А Европейския съюз трябва да призове Китай, нека Китай да упражни своето влияние върху Северна Корея, за да се избегне влушаването. Ние искаме мир и стабилност на Корейския полуостров. Колегата Мария Пинто. do Norte só pode. Северна Корея може да има едно, само едно решение. И решението може да се намери само чрез много националната система. Не може да бъде само Европейския съюз или САЩ заедно с Япония, с Китай. Ние се нуждаем от участието на които могат положително да допринесат към подобряване на положението и в частност от ангажирането на Китай и Русия, защото в миналото те бяха основни съюзници на Северна Корея. Ако ние пренебрегваме или антагонизираме Китай и Русия, може да се влуши допълнително положението. Оръжейната програма на Северна Корея не може да се реши само чрез риторика, необходими са конкретни действия. Благодаря. Давам думата на господин Щетина. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, искам да подчертая, че в Северна Корея Нарушенията на човешките права се извършват от един комунистически режим. Този режим заплашва не само полуострова, а и целия свят, включително Европа. Искам да ви напомня какво правят комунистическите партии. Например, комунистическата партия на Бохемия и Моравия иска да стане лидер в международното комунистическо движение и да създаде нещо като нов комунистически интернационал. Тази партия е съюзник на северно корейските комунисти, които често участват на заседания на тази партия в Прага. Благодаря, господин Радош. Господине председниче, господине повjereniče. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Северна Корея е подписала повечето международни споразумения за правата на човека, но ги нарушава ежедневно. Ние се позоваваме на резолюциите на съвета за сигурност, искаме те да бъдат изпълнявани, но това няма да помогне – няма да помогне и влиянието на Китай е, в Северна Корея, защото Китай ще се води от собствените си интереси. Единственото решение е съгласувано международно действие, но такова липсва, тъй като съседните страни не могат да се споразумеят помежду си. Въпреки всичко това, аз подкрепям резолюцията, но призовавам комисията и парламента внимателно да следят какво се случва с правата на човека в Северна Корея като заплаха за стабилността по света. Колегата Морвай. Благодаря ви, господин заместник председателю. Надявам се да се възстановите бързо, да се почувствате по-добре. Обръщам се към Европейската комисия. В точка 4 на доклада се говори за Европейският парламент, който призовава международната общност да предприеме действия, за да се сложи край на безнаказаността на тази комунистическа диктатура, и да има подвеждане под отговорност за престъпления срещу човечеството. Господин комисар, дали правилно а, си спомням, че има доста бивши комунистически държави, които а, са в Европейския съюз по време на преговорите за присъединяване или след това дали Европейския съюз е призовавал държавите членки или държавите, които се присъединяват, да подведат под отговорност извършителите на тези ужасяващи престъпления. Правилно ли си спомням или не? Или отново става дума за двойни стандарти? Благодаря, господин Пает. Благодаря, господин председател. Можем да говорим за Северна Корея всеки път, когато обсъждаме нарушението на правата на човека. Темата е изключително сложна. За населението на Северна Корея положението никак не е леко. Страната представлява заплаха за околния свят. Историята ни е научила, че много проблеми е можело да бъдат избегнати, ако сме се намесвали на време. И се опасявам, че с Северна Корея положението е точно такова. Има държави, които могат да упражнят влияние, имам предвид Русия и Китай, те не правят много в това отношение. Европейския съюз и неговите страни също трябва да се получат от минали грешки. Не трябва да позволяваме положението да се влушава, защото колкото повече го правим, толкова по-тежки ще бъдат последиците. Благодаря. И сега комисар Невен Мимица. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент. Европейският съюз много следи за нарушенията на правата на човека в Северна Корея. Това е документирано и от анкетната комисия на ООН по-рано през 2014 година. Ние всъщност настояваме за структурни и систематични промени в Северна Корея. Това е морален императив, но и практическа необходимост, тъй като това, което се случва в Северна Корея, може да доведе само до нестабилност в целия регион. Може анкетната комисия да установи, че има дори престъпления срещу човечеството. Ето защо Европейския съюз препоръчва съвета за сигурност на ООН да препрати въпроса към Международния наказателен съд. Европейският съюз винаги ще бъде в челните редици, що се отнася до международната общност. Нашата работа в ООН ясно го показва. Но целта ни не е само да пишат за нас във вестниците, ние искаме най-вече да има конкретни постижения. Това е най-важното. Европейският съюз вече финансира множество проекти в Северна Корея, свързани с сигурността на изхраването, водите, енергетиката. Ние помагаме на някои от най-уязвимите в страната, включително и на деца в институции, възрастни хора с увреждания – помагаме и на фермерските общности. Европейският съюз е готов да направи и повече, да сътрудничи с Северна Корея, но е единствено ако има подобрение в правата на човека. Ако Северна Корея реши наистина да се ангажира с правата на човека, ако започне първо да съдейства на механизмите на ООН, то това означава, че незаконните ядрени оръжия никога няма да надделеят. Но тези незаконни изпитвания, проведени на 6 януари, всъщност не са добър знак. Може би възможностите ни за сътрудничество са силно ограничени. Необходими са реформи. Реформи, които да отговарят на това, което желаят и гражданите. Не може да се работи в една несигурна среда, която е заплаха за всички. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин комисар. Получил съм 7 резултата.